подобен подход, който е недопустим в работата на нашите делегации за връзки с други страни. Благодаря. Äh, Благодаря, господин Кешмен. Аз э, си отбелязвам вашето становище. Много съжалявам за вашата стъпка, но във вашето писмо вие е, излагате вашите мотиви. Аз съжалявам, че подавате оставка, но съм аз нищо не мога да направя. Уважаеми дами и господа, преди да преминем към гласуване на доклада Ферера за Банковия съюз, искам също да кажа нещо. Искам да се обърна към някои колеги. Банковият съюз, както знаем, е исторически проект. И с това гласуване ние се придвижваме към едно историческо гласуване. Това е конструкт, който е сравним само с вътрешния пазар. За това аз като председател на Европейския парламент за мен е задължение на фона на огромната работа за която е посветена за създаване на ясни правила за банките, искам по този повод да благодаря на нашите колеги, които работеха изключително много. Пет жени и един мъж се бореха в преговорите от страна на парламента. Елиза Ферейра, госпожа Кол Шарен Болс, Силви Голар, Виктория Фахт и Свен Киголд работиха много и те работиха на границата на физическото изтощение. Оценките са различни, оценките на крайния резултат, но според мен резултатът е отличен. Тях, техният ангажимент беше великолепен. Те защитаваха интересите на парламента. А сега министър Венезелос има думата. Благодаря, господин председателю. В рамките на постигнатото съгласие с Европейския парламент бих искал да направя следното изявление от името на